Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich. Скъпи колеги, най-сърдечно ви поздравявам в началото на нашето заседание на Комисията по околна среда след лятната вакансия. Надявам се, че сте си починали добре, че сте изпълнени с енергия, така че е, ще можем да изпълним програмата, която е много наситена до края на годината. Първото ни заседание е в четвъртък след обед и по тази причина залата не е съвсем пълна. Малко са се поредяли редичките ни, но няма значение. Ние а, имаме дневен ред, който ще следваме. Приемане на дневния ред. До този момент, както знаете, не са поступили възражения, ако не постъпят до края на заседанието, ще смятаме, че дневния ред и протокола се приема. И така, двама колеги ни напускат, но двама други ще ги заместят. Е, Бритаранс, е, е, Андрея Зануси са новите членове на комисията. Шестата програма за действия по околната среда вече е завършена от страна на комисията. Ние изготвяме нашият анализ, нашата оценка е, до юли 2012 година всъщност е, трябва да се осъществи тази програма и е, след това вече започваме работа по седмата програма за действие. В Южна Африка, Йоханесберг, има среща за подготовка на конференцията в Даблин Проведена беше среща на а, големите а, страни а, с бързо развиваща се економика. Има проблеми, а, така че не се знае дали ще има продължение на протокола на Киото. А, освен това, 700 хиляди са подписите събрани в една подписка от Австрия за спиране на атомната енергия в Стокхолм. Също ще има голям форум, който е посветен на проблемите с водата и ще търси начини за намаляване на пилеенето на водните ресурси. А тази седмица в парламента има прояви, свързани с меда и в Германия имаше едно много важно решение на Конституционния съд, тъй като се откри, че поли 0,02% са замърсени с генномодифицирани материали и те попадат в меда. Това е едно решение на Германския конституционен съд, което е много важно и ще има много важни последствия. Пчелите, знаете, че изминават големи разстояния, е, до 600 км. Ето, е, това ще се отрази не само на е, пчеларството в Германия, но и в съседни страни. През октомври ще има семинар, посветен на въпросите на епилепсията и лечението на епилепсия. Епилепсията е едно много сериозно заболяване а през ноември отново на медицинска тема альтернатива на та медицина ще проведем следващ семинар. Ето това бяха съобщенията, които мога да направя. Една част от тях се отнасяха до събития, случили се през лятната вакансия. Ако от ваша страна няма изказвания, тогава можем да преминем към следващата точка в дневния ред. Позиция на парламента относно проекто бюджета за 2012 година в вида, в който е изменен от съвета е, всички раздели. Докладчик по становището е Юта Халк. Дали да преминем направо към гласуване или докладчикът желая да вземе думата? Е, госпожа Халк. Да, само няколко указания ще дам. Искам да ви кажа, че във вторник бе последното заседание с докладчиците в Сянка. Е, ние сме договорили е, текстовете, които аз е, препоръчвам. Обяснила съм отново на това заседание с докладчиците в Сянка какви са основанията за тези промени. Много често колегите, които са внесли някакви изменения, да кажем Скила Какис, казва, знаеш ли, много точно съм взел текста от Еди къде си, защо го променяш или защо го отхвърляш, защото просто не можем да включим абсолютно всичко не можем, след като веднъж вече сме гласували нещо, е, да кажем при становището за стратегията Европа 2020, отново да повтаряме нещата в същия вид. Нямам е, нищо против иначе, но е, в случая трябва да разберете, че възможностите ни са ограничени. Корин Лопаш е, искаше и най-вероятно все още желае да включи е, една резерва от 5% за ЕПСА. Е, но в ЕПСА конфликтът на интереси още не е, разре... не е разрешен. Цялата процедура все още не е разрешена, не е приключена. Агенцията е предприела много, много усилия именно за разрешаване на този конфликт от интереси. Това е моята оценка. Поне ние тук, като водеща комисия и като компетентна комисия, във връзка с а, агенцията ЕФСА, ще трябва да изчакаме, за да видим какво ще реши Сметната палата и какво ще се напише в специалния доклад във връзка с е, въпросния конфликт на интереси, който се отнася не само до ЕФСА, но и до е, други е, три агенции. Не бива обаче да взимаме отношение и да предприемаме нещо в рамките на процедурата за приемане на проекто бюджета. И още нещо. Тази година не съм разпространявала някакви предварителни препоръки. Аз обясних вече това на докладчиците в Сянка. Миналата година Катя и аз положихме много усилия за да проучим всички идеи на колегите, за да проверим как стоят нещата, за да видим дали има нещо ценно и нещо, което заслужава е, нашата подкрепа е, във връзка с предлаганите пилотни проекти. Така че това се случи миналата година. Няма обаче съответната реакция в комисията и затова тази година не сме процедирали по същия начин. Естествено, че в рамките на политическите групи може да се направи е, нещо подобно като миналогодишната процедура и след това вече да се опитаме да защитим а, е, е, онова, което смятаме, че е ценно. Добре, благодаря Юта, казва председателят. Е, започваме тогава а, с изменение 6300. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 6301 за, против, въздържали се, приема се. 170101 с основно е, внесено изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6303 Корин Люпаш. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 6305. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 6302 за, против, въздържали се, приема се. 6306 за, против, въздържали се, приема се. 6307 за, против, въздържали се, приема се. 6308 за, против, въздържали се, приема се. 6309 за, против, въздържали се, приема се. 6310 за, против, въздържали се, приема се. 6338 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6311 за, против, въздържали се, приема се. 6312 за, против, въздържали се, приема се. 6313 за, против, въздържали се, приема се. 6314 за, против, въздържали се, приема се. 6315 за, против, въздържали се, Приема се. 63-16. И 63-37 идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 63-17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 Така, следващото е Pilot Project and Preparatory Actions. За, против? Не, това е 63-33 за, против, въздържали се, приема се. 63-19 за, против, въздържали се, приема се. 63-20 за, против, въздържали се, приема се. 63-21 за, против, въздържали се, приема се. 63-22 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. е Край на гласуването. 27 за, 20 против. Приема се. 63-25 Панайотов за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63-26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-27 Панайотов за против, въздържали се, отхвърля се. 63-28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-32 за, против, въздържали се, приема се. 63-33 63-35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-40 за, против, въздържали се, приема се. 63-41 за, против, въздържали се, приема се. 63-39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-34 за, против, въздържали се, проверка. Проверка по 63-34. Край на гласуването. Ясен резултат. Е, приема се. 63-42. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 63-18. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 63-23. За? Против? Въздържали се. Приема се. 63-04. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 63-31 за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. ist angenommen. Приема се. Шестдесет и три, и четири. Томас Улмер. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 63-30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-30. Е, това са измененията по бюджета. А сега ще гласуваме по резолюцията. За проекто бюджета 2012 е, изменен е, от съвета. И така, първо изменение, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка. Geht es Englisch? Hmm. Die Maschine hat äh, Апаратурата нещо блокира. А, ето, че тръгна. Abgelehnt. Отхвърля се. Да, отхвърля се. Второ изменение. Гласуваме по-отделно. Първа част кой е за? Против?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 Кой е против? Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето за. Против въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изминение 14. Кой е за по първата част? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Бих казал, че се прие. Искате проверка? Добре, проверка по втората част. Мисля, че се приема. Ja. Ähm, beendet. Kann es sein? Abgelehnt. Отхвърля се. Да, изненадан съм. 15-то изменение. По първа част гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. Имаме е, внесено от зелените устно изменение. Сега ще го гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега вече окончателното гласуване. Електронно гласуване, моля. Гласувайте. Край на гласуването. 41 гласа за, 5 против, 3 въздържали се. Поздравяваме Юта Халк. Много се радваме, че е една толкова известна, изтъкната и компетентна представителка на бюджетната комисия е член и на нашата комисия. Tagesordnungspunkt. Thank you. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – конференцията Рио Плюс 20, която ще се състои през юни следващата година. Взехме решение да отправим въпрос с искане за устен отговор, съпътстван от резолюция. Внесени са 85 изменения – от нашата комисия, 15 са измененията внесени от комисията по развитие. Благодаря на всички са докладчици, които един вид спонсорираха тази резолюция. Започваме с гласуването. Изменение 39 и изменение 100 са оттеглени. Започваме с точка 1, изменение 26. Картика Лиотар. За. Против. Въздържани се. Приема се. 27. За. Против въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, електронно гласуване по 30. Моля, гласувайте. Бедът. Край на гласуването. Отхвърля се. 31, 32 и 33 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържани се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържани се, приема се. Втора част за, против, въздържани се. Електронна проверка по втора част на 38. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част, третата част е покрита. Кой е за четвърта част? Против? Въздържали се? Приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 с устно изменение за. Моля, имате думата.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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се.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 Съгласни ли сте? Електронно гласуване по изменение 90. Край на гласуването. Отхвърля се. 90 за. Против въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 първа част за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, електронно гласуване по 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 е оттеглено. 101 за. Против въздържали се, приема се. 102. Първа част. За. Против. Въздържали се, приема се. 102. Втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. 103. За. Против въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Hundert 108 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се.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 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против,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 144. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се der pollenflug hier im raum. 146 dafür. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 913 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, приема се. Деве 15 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, Oh. Ich habe zwei vergessen. Also 150. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против,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 възражение срещу устното изменение. От името на групата на зелените сме за писменно внесеното изменение, но сме срещу устното изменение, тъй като то отслабва формулировките в текста. Мисли, смятаме, че подобна оценка трябва да се прилага към всички отрасли, а не само към един. Председателят гласуваме по първоначално внесения текст за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се,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 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против,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 Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9.1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5. За. Против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 47 гласа за, няма гласове против или въздържали се. Поздравления за съдокладчиците. Имаше противоречия по детайлите, но по целия текст нямаше никакви противоречия. Благодаря. The и така това бе е, гласуването. Предстои ни обаче да проведем и дискусия по две други теми. Е, точка пета от дневния ред. Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Моля всички, които имат намерение да напуснат залата, да го направят безшумно, тихо и да е, изнесат разговорите извън залата. Онези, които не искат да участват по-нататък в заседанието, моля да продължат интересните си разисквания извън залата. Това въжи и за зелените. Благодаря ви. Карл Хайнц Флоренц е нашия докладчик по темата отпадъци от електрическо и електронно оборудване. ресурсен и Струва ми се, че става дума за един законодателен акт, който напълно се вписва в политиката на Европейския съюз през този период и през следващите години. Нека да видим първо какво е постигнато в резултат на консултациите с съвета. Естествено, че първо ще дадем думата на Карл Хайнц Флоренц, за да ни информира за състоянието на нещата, след това и на всички останали докладчици в сянка. Благодаря, Йо. Нека първо да благодаря на колегите от различните политически групи, както и на <clears throat> всички сътрудници, които също се наложи да поработят много активно. Ние в комисията бяхме в общи линии на едно и също мнение. Независимо от някои дребни различия, може да се каже, че имахме една единна концепция. Но Европейският съвет е, играе е, особено важна роля, особено в е, моята страна. Комисарят описа междувременно нещата и на съответното заседание на страните се оказа, че съществува доста голямо съгласие между съвета и комисията. Когато стигнахме до точка втора, трипл Е, се оказа, че е, нещата е, тотално се промениха и че не може да се постигне никакъв е, консенсус. Всеки има някакви свои виждания по отношение на нещата е, в продължение на 7-8 години е, парламентът работи в правилната посока и взима правилните решения, но ето, че е, в момента сме объркани и нещата явно няма да бъдат лесни, ще ви кажа няколко думи по измененията, които съм предложил. Естествено, че е, когато говорим за климатични промени, ние се нуждаем от съвсем модерни уреди, е, нуждаем се от е, ценни суровини, нуждаем се от енергийна ефективност, от възможност за намаляване на бюрокрацията, за оползотворяване. И нашата комисия е, точно по тази причина започна спора с съвета. Така че е, моят съвет е да останем единни, сплутени. Ние сме предприели съответните стъпки по отношение на съвета, за да не ни обвиняват, че нищо не правим. Но при всички положения големите държави, съветът е, е, като цяло, в най-добрия случай на, дум, е, на нещата, ще трябва да признаят, че става дума за една изключително важна тема, която ще сложи отпечатък върху живота на бъдещите поколения. Естествено, че става дума за отговорността на европейските производители. Има известни различия в това отношение. Повечето от 20 години вече се радваме на е, общия пазар, на единния пазар. 20 и е, Седем са държавите. И едно предприятие, да кажем, от някоя от федералните провинции в Федерална република Германия трябва да регистрира продукта си, да кажем някаква лампа или нещо друго, някакво осветително тяло във всичките тия 27 държави по някакъв регистрационен режим това може да се каже, че ни струва 60 милиона евро, точно поради е, различните регистрационни режими в 27-те държави. Така че тук става дума и за рационализиране на нещата, и за финанси. Струва ми се, че е, всички ние сме наясно е, за това, че трябва да постигнем един по-рационален режим Естествено, че когато говорим за е, отворената е, процедура по регистрация, е, е ние разбираме за какво става дума. Когато става дума за малки електромотори, е, да, ще трябва да е, свържем нещата и с останалите директиви. Необходим ни е кораж. За голяма моя радост, по отношение на фотоволтаиката, е, модулите, е, нещата се включиха сега в директивата. Да, наистина е, трябва да мобилизираме силите си. Производителите на соларните инсталации – не са е, успяли някакси да представят е, убедителна концепция за това как може да се действа и без някакви законови разпоредби. Е, така че е, на практика двама-трима от разумните производители се оттеглиха, така да се каже, от документа, който беше представен. Не е, да, човек може да стане изведнъж комунист, като вижда как се процедира в, от, в рамките на промишлеността, на индустрията. Е, точно по отношение на е, фотоволтайката обаче сега вече тръгват нещата в правилната посока. Наистина аз не желая никакви е, спорове, не желая конфликти. Председателят казва, не е бързай да ставаш комунист. Не, не, казва е, Карл Хайнц е, Флоренц. Няма да бързам, естествено, и съм много далеч от тая мисъл, но това е положението. Знаете е, за Швеция 60 е, е, кг, за Италия 4 кг. Така някакси комисията не може да обхване и едната страна и другата страна, тъй като са разводнени разпоредбите на европейско равнище. Не, не могат да обхванат цялото това огромно разнообразие, което съществува тук. Но а, наистина мисля, че намерихме пътища, които могат а, а, да уредят и въпроса с а, пласмента а, на големи разстояния, как точно продуктът а, да стигне до а, крайния потребител. А, съветът като че ли за момента все още така изчаква и поизостава от нашите предложения. Но при всички положения може би ще се получи някакво движение напред. И така, ние казахме, че това ще поставим на маста, което се е, отнася до пазара и е важно за пазара. Да, е, съответните е, проценти също така се определят. Е, когато става дума за обороти, нещата са различни. В Източна Европа, да кажем, закупуването на нови уреди не е толкова много, колкото в моята страна. И за това електроенергията, е, естествено, е, също трябва да се има предвид 56% е, за 65% за някои страни смятат, че това е твърде висок процент. Австрия обаче и в момента го е постигнала. И така, нека да, да видим как ще се развият нещата. Но а, сега в директивата всъщност а, Ставаше дума най-вече за това как ще се изнасят тези отпадъци от електронното оборудване от Европа. Ние желаеме обръщане на доказателствената тежест и в това отношение няма да има просто отстъпки. А ако някой колега желая нещо друго да предложи, би трябвало веднага да се обади. Но, както ви казах, ние при всички положения желаем да изясним нещата и да стане ясно, че е, износа на опасни отпадъци не е някакво тривиално действие, е, а си е тежко престъпление. Не съм внесъл изменение. Е, така, следвах линията на комисията, но много се надявам, че е, колежката, която е внесла едно подобно изменение, би могла да подобри текста, така че да постигнем успех. Освен това, вие знаете, ние желаем да е, намалим бюрокрацията. Е, но е, Опитахме се да намалим е, броя на бюрократичните тежести на групите и след това изведнъж, независимо от това, че е, индустрията винаги ни атакува с това, че нещата са много тежки от бюрократична гледна точка и така нататък, след това пак се стигна до тези 10 групи. Е, но все пак когато става дума за определени е, стари уреди, е, електроуреди, електронни уреди, е, можеш така да се каже да ги връщаш за опозотворяване и рециклиране и в съотношение 0 към 1. Тоест отиваш във всеки магазин, е, когато имаш някакъв сушуар, например, е, и дори да не желаеш да купиш нов, е, можеш да го, завър... да го върнеш там, без някакви допълнителни разходи. Благодаря, Каро Хайнц Флоренц. Бихме могли да помислим за това как точно могат да се организират нещата, как могат е, да се организират е, по-рационално нещата. Катлин Фан Бремт има сега думата. Благодаря, господин председателю. Като докладчика аз ще отделя известно време в своето изказване на това досие. Убедена съм, че ще можем да постигнем по-добре резултати, отколкото първоначалната директива. И зная, че съществуват различия между нас и съвета. Надявам се обаче да ги преодолем. Искам да се спра на няколко неща. Трябва да помислим за първоначалното предложение и целта, първоначалната цел на директивата – Първоначално ставаше въпрос за управление на отпадъците, а сега вече има много сериозно основание, което се намесва, а, а именно аспекта свързан с економическите цели и управлението на нашите ресурси. На първо четене ние имахме широко съгласие относно приложението на директивата. Искахме тя да покрива максимален брой директива, а, продукти, прощавайте. И затова а, отворихме максимално приложното и поле. За да може хората да задържат продуктите, а пък максимално дълго време, а ние а, набелязахме специални цели. Искаме да покрием не само онова, което в момента е на пазара, а да направим така, че на потребителя да му е лесно да изхвърля отпадни уреди. Затова, според нас е много добре да има конкретни места в различни магазини, където съвсем безплатно да можем да си изхвърлим използваните вече електроуреди. Независимо дали става въпрос за е, суш, сушуар или пък за електрическа четка за зъби. Много е важно да отстояваме позициите си сега, когато дискутираме директивата. Що се отнася до приложното поле? Бих искала да ви запозная с собственото си убеждение, убеждението на моята група. Мисля, че има конкретни проблеми, които не бива да забравяме. Няма смисъл да вървим срещу широкото съгласие което вече е постигнато. Трябва да направим нужното, за да можем да постигнем максимално устойчиво рециклиране на продуктите. Благодаря на докладчика, винаги благодаря на докладчиците от любезност, но в конкретния случай благодаря от цялото си сърце. Докладът е отличен. Докладчика е работил много усърдно и наистина се придържа към много от аспектите, до които бяхме постигнали съгласие на първо четене, което означава, че имаме много силна позиция. Това е много амбициозна цел, която си поставяме с този доклад. И Разбира се, може би ще имаме някои по-несъществени предложения за изменения, но същината е в доклада. Е, благодаря. Екипът Флоренц Ван Бремт вече е легенда по тази тема отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Следващият ни оратор е Владко Панайотов, също докладчик в Сянка. dear colleagues, first of all, I... Уважаеми господин председателю, колеги, позволете да благодаря най-напред на докладчика господин Флоренс и екипа му за отлично свършената работа. Вярно е, че на първо четене доклада мина с успех, с голямо мнозинство, което подкрепя големи проблеми, които искаме да разрешим с тази директива. Много се радвам, че днес колегата ми Карл Хайнц Форенс отстоява а, плътно а, и твърдо постигнатото на първо четене а, именно отстоява първоначалните идеи, отстоявани в парламента. Подкрепям а, постановката за хармонизиране при, на подхода. Вярвам, че дефиницията за производител и пласиране на пазара трябва да бъде европейско по своето естество. Необходимо е да се отстояват целите за събираемост, да не се допуска незаконно изнасяне на отпадъците, както и някои други е, проблеми, за които сме а, е, застанали плътно, те трябва да бъдат отстоявани. По отношение схемите 0 към 1 при събиране на отпадъците, вярвам, че ще стигнем до отлични резултати. Очаквам успешни преговори с съвета, с комисията, за да можем да стигнем до второ четене и споразумение по него. Благодаря ви. Благодаря на колегата Панайотов, Сабине Вилс. Благодаря. Също искам специално да благодаря на докладчика. Като цяло съм удовлетворена от представения от господин Флоренс проекто доклад. С радост отбелязвам, че той е запазил и първоначалната позиция на парламента от първото четене, както и че по критични теми не се ориентира спрямо становището на съвета. Съветът заяви, че събирането, както и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване ще бъдат обект на по-ефективни процедури. Това бе ангажиментът поет от съвета. В рамките на преговорите трябва да вземем предвид, че Европейският парламент въпреки разнородните становища по време на дискусията, успя да вземе решение за компромис. По отношение на експорта все още има вратички. Като цяло обаче смятам, че позицията предложена от Карл Хайнц Флоренц е добра. Трябва да въведем а, изисквания за събираемост 85% до 2016 година. Това е една постижима цел, към която трябва да се стремим. До момента все още не се произвеждат устойчиви продукти. Предложенията на съвета за затвореното приложно поле и ограничения брой продукти според мен са направо смешни. В момента използваме суровини, като че ли са неизчерпаеми. Съветът не иска да промени нищо в това отношение. Постоянно получаваме новини за все по-поскъпващи суровини. Сименс наскоро заяви, че домакинските уреди през следващите години ще поскъпнат много, тъй като са поскъпнали редкоземните елементи, които се използват за производството им. Би било много по-екологично и много по-ефтино да извличаме повторно редкоземните елементи и други суровини, вместо да ги извличаме от недрата на земята. Не разбирам също защо предприятия трябва първо да се установят в Европейския съюз, за да продават продуктите си в други държави членки. Преди да намалим административната тежест, трябва да изясним въпросите с отговорността. Във всяка държава членка, например, може съответното дружество да има свой оправомощен представител. Накрая, в качеството си на комисия, която защитава интересите на потребителите, трябва да се погрижим за това наноматериалите да бъдат квалифицирани и третирани отделно. Има много интересно проучване за наноматериалите от Германия и степента на риск, която изхожда от тях. Благодаря ви, казва председателят. Предстоят ни изказвания от други оратори. Моля, ограничете се с по две минути, Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Поздравявам Карл Хайнц Флоренц за отличната работа. Трябва отново да подчертаем колко е важно да използваме щадящо ресурсите си. Рециклирането и повторната употреба играят особено важна роля в това отношение. При все това трябва да останем реалисти и да се опитаме да очертаем и слабостите по отношение на рециклирането добре е в рамките на тази директива да обмислим възможностите за усъвършенстване на технологиите, така че и да можем и по-ефективно да третираме отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Това бих предложил на един следващ етап. Трябва да предотвратим и нелегалния превоз на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. За тази цел трябва да осигурим добра охрана на границите. Трябва обаче да си напишем и домашните по отношение на технологиите. Смятам също, че не бива да си поставяме прекалено амбициозни цели, тук именно се намесват държавите членки, които трябва да докажат на своите граждани, че е добре да се поставят цели за събираемост. Тук може да се намеси и комисията. Трябва да си отговорим на въпроса как е възможно някои държави да имат изключително висок процент на събираемост, а други изключително нисък. В тази област и комисията и държавите членки трябва да поработят още, ако искаме да се придържаме към амбициозните си цели. Ще наблегна и върху още един аспект, по който трябва да помислим. Господин председателят вече намекна, че магазините за електрическо и електронно оборудване не са сметища. В държавите, където има добре функциониращи системи за събиране, смятам, че системата 0 към 1 не е основателна. Според мен е напълно достатъчно да се използват само пунктове за събиране. Не трябва да поставяме допълнителна тежест върху магазините за електрическо и електронно оборудване. Говорихме и за така нареченото европейско разрешение – Що се отнася до това разрешение, трябва да има възможности за предприемане на по-решителни мерки. Не е възможно някои държави да имат строги изисквания да обвързват такси с издаването на това разрешение, а в други държави да няма такива изисквания. Това е несправедливо и спрямо търговската мрежа. Във връзка с това изменение 3 и 52 според мен не са основателни. В рамките на единния вътрешен пазар ни е необходима функционираща система за комуникация между държавите членки. Това е много важно с оглед на доизграждането на вътрешния пазар. Потребителите също трябва да поемат своята отговорност. Не мисля, че от политическа гледна точка е основателно да залагаме само на една от страните. Трябва производители, търговската мрежа и потребителите съвместно да се включат. Ди. Благодаря. Ситуацията очевидно е различна в отделните държави членки. Ние в Германия наред с контейнерите за отпадъци ще поставим и контейнери, в които ще се събират именно електроуреди, електронни уреди, електрически четки за зъби, батерии и така нататък. Защото именно това е, е начинът да постигнеш е, един е, по-висок процент на събираемост, когато въведеш и направиш на практика възможно разделното събиране на отпадъците. Това предстои при нас в Германия, а промишлеността също би трябвало да бъде в състояние да сортира и съответно да оползотворява различните видове отпадъци по различен начин. Корин Люпаш. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към тези, които благодариха на докладчика. Аз също мисля, че текстът е отличен, амбициозен и много се радвам, че основните концепции са включени в него. Освен това, много ме радва факта, че 5% цел за повторна употреба също е включена. А също така е, радвам се, че комисията на съвет, е, позицията на съвета и комисията по отношение на финансирането е прието докладчика. Е, две неща, на които искам да се спра. Контролирането на експорта и факта, че правните задължения не обхваща друг, освен самите производителите. Мисля, че трябва да се преразгледат тези два аспекта. Тук има несъгласие с съвета относно производителите, но по отношение на всички останали аспекти на доклада той е много добър. Благодаря. Карл Шутер. Е, да, Карл Хайнс, не трябва да се тревожите, ако се превърнете в, комунисти, в комунист, но мисля, че с една подобна позиция вие просто може да станете зелен. Наистина приемаме факта, че вие включвате в доклада си всичко това, което залегне на първо четене, 5% експорта и другите аспекти. Това е много добре, наистина. Наистина, Колегата е прав. Трябва да е лесно за потребителите, но нека да не пропускаме факта, свързан с търговците на дребно. Те би трябвало да приемат, макар и малко а, уреди за рециклиране или повторна употреба, когато е възможно да бъде, разбира се, поправен даден уред, когато не е прекалено скъпо. Е, необходимо е да има някаква отговорност, макар и не много голяма. В някои със сигурност е, магазини така трябва да стоят е, нещата. Нещо друго свързано с, с доклада господин Карл Хайнц, а именно нано аспекта. Ние имаме едно много скромно изменение. А комисията все още очаква вашия отговор за моя доклад от 2009 година. Е, крайният срок идва, започвам да ставам много нетърпелив. И тук трябва да се включи нано аспекта, както вече казах. Комисията би трябвало да направи оценка на рисковете, свързани с наноматериалите и трябва да го включим в приложение 7 след това. Мисля, че трябва да влезе също така това и в регламента. Наистина странно е, че наричаме тези продукти е, отпадък. Аз бих го наричал е, добив на ресурс в градска среда чрез е, вторични суровини и преработка. Това е нещо много важно. Хубаво е също така и, че вие включвате елемента на събиране и събираемост. Благодаря. Ето, е, че Карл Хайнц Флоренц може да реши дали ще става екологист, е, еколог или комунист. Колегата Лисе. Благодаря, господин председател. Подкрепям това, което каза Каро Хайнц, а също и колегите, които го защитиха. Да, естествено, че в много пазарни сектори, не само в този, с електроуредите и електронните уреди, забелязваме драматично повишаване на цените. Е, в моя избирателен район много от хората са разтревожени и това очевидно е само началото на една тенденция на покачване на цените нагоре. През следващите години можем да очакваме много по- стремглаво очак... Е, покачване на цените. Е, същото се отнася е и до е, лампите, до осветителните тела и естествено, че и производителите би трябвало да помислят за рециклиране на е, осветителните тела. Трябва да се опитаме е, това, което на практика вече се прави в някои европейски държави, да стане общо европейска практика. Естествено, че по отношение на е, Ма, дребното е, оборудване, аз е, съм съгласен с е, предложения процент. с колегата Хачимакакис вече заедно предложихме нещо. Бихме могли, естествено, да постигнем някакъв компромис с съвета. Но когато говорим за енергоспестяващите лампи, не можем да ги изхвърлим в контейнерите Необходимо е да се осигури връщането на тези е, енергоспестяващи кружки в е, магазините и много са от е, така, участниците в е, преговорите са склонни да приемат един такъв вариант. Би трябвало, в крайна сметка, след някакъв преходен период е, да започне да действа на такава система. Когато говорим за лампи, за осветителни тела, трябва да имаме предвид, че там е, процеса на е, разтопяване, настопяване е съвсем ясен. Е, така че би трябвало при всички положения да помислим дали не е по-добре да включим съответните продукти в една категория – Струва ми се, че това разделение, което съществува в момента в нашите предложения, не е много смислено. Благодаря ви. Софи Кони има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, взимам думата от свое име и от името на Франсуа Костат, която не може да присъства в момент тук. Също и ние искаме да поздравим докладчика за доклада. Второто четене наистина е много амбициозно и много важно упражнение за всички нас, защото става въпрос за 9 милиона тона, както много добре знаем, отпадъци вече. Те трябва да бъдат е, събирани и правилно. Това е предизвикателство на европейско ниво по отношение на трансфера на отпадъците в трансграничен смисъл. Ние би трябвало да можем да изградим подходяща система за събиране и е, транспортиране на отпадъците. Ние имаме нашата отговорност към потребителите, така че е изключително важно да им предоставим и стимули, за да може лично те да започнат да сортират отпадъците си. Трябва да стартираме образователна информационна кампания, например, за мобилните телефони. Някои от нас си ги пазим, защото е, старите апарати не знаем какво да правим с тях. Тоест, необходима е кампания, която да информира потребителите. Други няколко аспекта – които са интересни за мен. Корин Лапаш вече засегна въпроса свързан с европейския производител. Трябва да разгледаме този аспект от административна гледна точка, така че да може да се хармонизират някои аспекти, например дефиницията. това може да бъде доста опасно. Франсуас Кростет посочи това на първо четене, а именно понятието за европейски производител – когато става въпрос за свободно движение, имайки предвид факта, че и отпадъците могат да бъдат изхвърляни на различни места в Европейския съюз и ще бъде трудно да бъдат намерени онези производители в конкретните държави членки, които трудно могат да бъдат проследени. И тогава е, трябва да се направи необходимото, за да може всички производители да изхвърлят своите продукти или поне да се грижат за тяхното оползотворяване и обезвреждане. Става въпрос, освен това, и за различните инсталации, които ще бъдат фиксирани, така че ние трябва да имаме предвид те да не попадат просто по смисъла на някое приложно поле, трябва да има цели, които да са достижими по отношение на събиране и рециклиране. Трябва да обмислим противно наказаното от Шлютер, как точно ще бъдат включени малките и средни предприятия? Те може всъщност да нямат възможност да гарантират тази събираемост, т.е. в приложение трето трябва непременно да предвидим разпоредби, свързани с електрическите кружки. И по тези аспекти ще вземем думата и по-нататък. Благодаря. Карин Камбер. Nach all den Lobgesängen tut es mir fast leid, dass ich. Э, э, да, колега э, Флоренц, мога само да съжалявам, че не съм участвала по-активно до този момент. Наистина смятам, че това, което предлагате, е, трябва да представлява шанс и за производители, и за потребители, и за търговците. Аз смятам, е, че трябва при всички положения да се направи връзката с търговията. Аз самата се интересувам много от този сектор. Въпросът е, е дали една, един малък магазин е, би могъл да поеме и тази допълнителна задача да приема връщаните стари уреди. Аз имам проблеми с понятието така, сбор от стари уреди. Това понятие като че ли може да разтревожи потребителите, може да разтревожи и търговците. Ще ни обясните ли нещо повече? Следващият колега, който иска думата. Благодаря, господин председател. Като че ли аз съм единствения, който още не се е обадил, за да каже какво мисли по темата. Аз се присъединявам към хората, които са похвалили е, колегата Флоренц. Е, естествено, че не само по същество е, много работа е свършена, но очевидно и много бързо е свършена тази работа. Ясно е, че се налага да бързаме, защото инак действителността ще ни изпревари ежедневно се сблъскваме именно с проблемите е, дефицит на е, ресурси и същевременно необходимост от една рационална система за е, събиране, за оползотворяване на отпадъците. Въпросът е дали хората ще получават нещо в замяна на връщаните е, стари уреди, е, каквато и да е системата за връщане. При всички положения е, остава да се споразумеем с съвета и трябва е, да се предприемат съвсем конкретни мерки, а те до този момент е, не се предприемат. Е, търговците се тревожат много от това, че е, ще има допълнителни разходи за тях, допълнително работа, допълнително бюрократично натоварване и така нататък. А, същевременно става дума за тонове отпадъци, които могат да се рециклират и които могат да се използват отново в полза на всички страни. Благодаря ви, господин председател. Ще дадем сега думата на представителя на комисията от Генерална дирекция околна среда. Пет минути, ако можете да се справите в рамките на това време, ще бъде чудесно. Е, дамата не говори в микрофон, за съжаление. Да. Благодаря, господин председател. Позволете най-напред да благодаря на докладчика за изключително голямата интензивна работа по това досие. Ние също сме съгласни, че директивата е много важна стъпка напред по отношение на по-ефективно използване на ресурсите в Европа. Много работа бе свършена от трите институции по това досие. На първо четене всяко една институция изгради своята е, много стабилна е, вътрешна позиция. На второ четене всички институции ще трябва да направят нужните отстъпки, които бяха направ... не бяха направени на първо четене и аз съм убедена, че ще можем да постигнем сътрудничество и съгласие, за да можем да подкрепим а, проекта за по- ефективно общество в Европа по отношение използване на ресурсите. Някои от темите бяха повдигнати днес е, от голяма значимост е, и от господин докладчика. И а, Комисията по околна среда а, подкрепя идеята за фотоволтаичните елементи. Комисията е съгласна, че събирането на панелите трябва да бъде гарантирано. Преди а, последното гласуване в пленарна зала на този проект, комисията извърши проучване за въздействието на тази тема и при, изп, включването в приложното поле. Резултатите сочат, че ползите при а, оползотворяването на отпадъците са много важен аспект. Освен това, подчертава се необходимостта за постигане на амбициозни цели събираемост в обозримо бъдеще. Ние бихме искали да дискутираме подробностите относно как тези цели ще бъдат дефинирани, как те могат да бъдат е, както изпълними, така и амбициозни. Днес е, господин Хайнц е, засегна и въпроса, свързан с отпадъците от електронно-електрическо оборудване и експорта им. Необходимо е доказателствената тежест в този аспект да тежи на онзи, който ще извършва износа. Осъзнаваме, че това е една много проблемна територия. Как точно ще се подходи ефективно, за да може да се спре незаконния износ на отпадъците, които биват изнасени а, под камуфлаж, в, в скрит вид? Необходимо е да се вложат още усилия, за да се намери приемлив начин за постигане на тези цели. Проекто докладът също така подчертава значимостта на европейския производител, за да може директивата да не създаде излишно административно бреме. Отново, това е една цел и подход, който по който комисията изказва същото становище. Изключително важно е, когато става въпрос за трансгранично дистанционно а, продаване на подобни стоки. Искам да заявя, че комисията не възразява на това предложение. Освен това, докладчика засяга факта, че трябва да има а, комисия за стандартизиране по отношение управлението на електронните и електрически отпадъци. А, ние, разбира се, и в програма Live разработваме подобни стандарти. А, подобна организация а, вече е. С, сме се свързали с подобна организация за стандартизиране. Важно е дискусиите по тази директива да продължават в процедурата преработка на директивата. Изключват се онези аспекти, които не попадат в смисъла на предварително предложените от комисия аспекти, т.е. така наречения бял текст. Необходимо е да продължат дискусиите по отношение на финансовите задължения на замърсителите. Необходимо е да се подчертае тук, че въпреки, че трябва да се съгласим с докладчика, че това е важна тема, тя не беше е, включена в е, преработения вариант. Друга препоръка. Всяка е, промяна в приложното поле на директивата трябва да бъде предложено. Тогава, когато правим оценка на въздействието. Мисля, че сме съгласни всички, че това решения, както и всички други, трябва да бъдат основани на научни открития и заключения. Всички останали промени в приложеното поле следва да бъдат дискутирани, когато ще има нова оценка. В заключение, чака ни още много работа, господин председателю, но съм убедена, че можем да поженем заедно успехи и ще направим нужното, за да улесним процеса винаги, когато това е възможно. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, госпожо, за позицията на комисията. А сега ще чуем и съвета. От полското председателство господин Вишневски ще ни запознае с някои аспекти. Имате думата. Witam szanowni państwo posłowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Госпожи визите Госпожи и господа, добър ден! Благодаря ви за отправената към мен покана да се обърна днес към вас. С голям интерес проследих цялото разискване. От името на полското председателство ще заявя, че изявяваме готовност тясно да си сътрудничим с парламента в рамките на второто четене – Знаме. Нека ви опетя, че сътрудничеството с всички други европейски институции също ще протече много добре. Имам предвид сътрудничеството и с Европейската комисия. Нека изтъкна, че второто четене на, по тази директива е сред приоритетите на полското председателство – ще направим всичко възможно, за да постигнем компромис на второ четене. Вече от две години се провежда работа по тази директива. Съветът ще направи всичко възможно, за да може тя най-накрая да влезе в сила. Проекто директивата е много тясно обвързана с стратегията Европа до 2020 година и с ефективното използване на ресурсите. Надяваме се, че скоро ще разполагаме изпътна карта по тази тема. Имам предвид ефективното използване на ресурсите. Надяваме се също така, че директивата добре ще се впише в контекста на тази тема. Надяваме се, че тя ще бъде един от първите примери за ефективно използване на ресурсите. Полша и полското председателство наистина се борят за гарантиране на опазването на околната среда в рамките на законодателството за околната среда. Борим се и за надлежното провеждане на управлението на околната среда. Като основаваме мерките не само на превенция, но и на борба с корупцията и незаконните практики. Не искаме да се откриват вратички в законодателството. Що се отнася до тази директива, имам предвид най-вече незаконните депа и незаконния износ на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Тези две теми бяха упоменати при вашите разисквания. За нас е много важно също така действащото законодателство да гарантира правна сигурност. Същевременно се стремим към упростяване на разпоредбите с цел намаляване на бюрокрацията. Нека сега се спра върху един от най-важните елементи на директивата, който бе упоменат и от вашите колеги. Става дума за определението на производител. Предлагате определение на европейско равнище това може да се превърне в проблем на етап въвеждане на директивата в националното законодателство. Много дълго разисквахме възможностите за разработване на такова определение, което да включва както общоевропейския, така и националния елемент но опита на държавите членки ги възпира да приемат такова решение. Мисля, че ако дадем национално определение на понятието производител, то само тогава държавите членки ще могат да предприемат мерки срещу незаконните депа за отпадъци, както и срещу незаконния износ. Единствено едно такова национално определение може да даде възможност за ефективна борба в тези две области. Според мен трябва да се придържаме към определението на национално равнище. Това е много важно за полското председателство, а именно да се даде определение на понятието производител на национално равнище. Възлагам големи надежди на сътрудничеството ни с Европейския парламент. Наистина проявяваме готовност да работим съвместно с вас. Благодаря и на господин докладчика, който действително светкавично изготви текста на доклада. Наистина нямаме много време. През втората половина на тази година а от друга страна ни е необходимо много време, за да изчистим всички тези технически детайли. Председателят, благодаря госпожо Вишневска. Радостно е това, че обявихте тази директива за приоритет на полското председателство. Знам, че господин министърът е инженер, учен, и със сигурност иска да постигне резултати по тази работа още през тази година. Нека се присъединя към всички, които благодариха на докладчика. Ще му дам думата за бележки, показаното до тук. Няма да се спра на всички бележки, които бяха направени, но ще се концентрирам върху няколко е, неща, които от моя гледна точка са много важни. Е, колегата Пендрендия. Да, наистина в законодателството има много грешки. И в цялостната ни политика има грешки. Като погледнем колко много се изгаря и колко малко се рециклира в Европа, трябва да се попитаме е, все пак дали наистина промишлеността е виновна или законодателят нещо не си е свършил работата. Аз смятам, че сега трябва при всички положения да поставим на маста едно хубаво законодателство. Когато наистина успеем да обединим целите си и да регламентираме нещата по един разумен начин, ще бъде възможно и за промишлеността да предприеме необходимите действия за рециклиране. В момента нямаме рециклиране, всичко отива в пещите и се изгаря. Да. При всички положения смятам, че е, общите действия са правилната посока. Не бива е, да продължаваме да изгаряме е, толкова много, колкото е, правим това до сега и в момента продължаваме. Трябва съвсем съзнателно да потърсим други варианти за оползотворяване. Колко хора, без да мислят, просто хвърлят е, електронно оборудване, батерии и така нататък, детски играчки, електрически уреди в е, е, кофата за общия буклук. Не, не бива в никакъв случай да е, продължаваме така и би трябвало да създадем нови разпоредби, които да са по-добри, отколкото старите. И така, на моята австрийска колежка ще кажа, че е, именно от Австрия чувам, че е възможно е, да се определи един реалистичен дял, един реалистичен процент на електронното оборудване в рамките на общите количества смет. В новите държави членки е, очевидно ще има малко повече е, проблеми в това отношение, но е, в новите държави членки също в момента се купува много, набавят се нови уреди, нови инсталации и така нататък. И комисията би трябвало в крайна сметка да помисли и по този въпрос как да се облегчи за новите държави членки прехода към новата система. Госпожо Леопанш, аз не съм юрист, но ако вие желаете да поговорим за всичките тези дупчици, през които човек може да се промъкне, както вие казвате в е, предложенията, които съм представил, е, моля ви, нека да ги обсъдим, ще се опитаме да ги запълним. Мога само да окоръжа комисията да продължи амбициозно. А, да, в някои случаи е, наблюдаваме, че е, така, в рамките на действащото към момента законодателство е, е възможно и да мърляш, както се казва, и да работиш невнимателно и лошо, и да работиш много старателно. Така че комисията би трябвало да помисли за това как да изчисти именно тези възможности за тълкуване по осмотрение и да създаде е, единни разпоредби и единна система за Европейския съюз. А когато става дума за европейския производител, трябва да ви кажа, че е, Откакто съм в Европейския парламент, това са много-много години, вече повече от 20 години, аз мечтая за единния пазар. А това означава да имаме общи разпоредби, общи е, регламенти за единия пазар. Инак е, той няма да доведе до тази е, добавена стойност, е, към която се стремим. Ето това е моето желание да създадем основата за едно добро развитие на пазара. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. И така приключихме с дебатите по тази е, тема. 12 септември 18 часа е краят за внасене на измененията, края на срока. След това ще гласуваме вече тук в комисията и ще видим как ще продължим по-нататък. Продължаваме с точка 6 от дневния ред. Часът е 17, четвъртък след обед. Виждате, че редичките уредяват. Стигнахме обаче пак до една много важна тема, по която докладчик е Криста Клас, а именно пускане на пазара и използване на биоциди. Госпожа Клас е, работи много, много усърдно по тази тема, която е, засяга непосредствено живота на хората и е, в тяхното ежедневие и в домакинството. Госпожо Клас, имате думата. Благодаря, господин председател. Е, моят асистент ме успокои и каза, все пак важните хора, специалистите по темата ще останат в залата, така че е, аз се надявам на това, че те няма да ни напуснат. И наистина, по същия начин, както и е, при Карл Хайнц Флоренц и темата, за която той докладва, става дума и тук за нещо изключително важно за живота на хората в Европа. Ние трябва да регламентираме добре нещата по отношение на биоцидите в Европа и единния пазар. Позволете ми първо да благодаря на всички колеги, които активно работиха заедно с мен, както и на секретарията. Започнахме е, преди лятната вакансия и е, сроковете са кратки и не търпи отлагане темата, затова започваме с дискусията днес след обед. По общото становище можем да кажем, че почти половината от измененията, които се внесоха на първо четене в е, е, се приеха от е, съвета, така че една голяма част от нашите искания вече са наложени и са приети, да кажем, принципа за превенция, връзката с общата директива за водите, регистрирането, допускането на продуктите е, до пазара, класовете към които е, те е, спадат. Всичко това са в крайна сметка добри резултати за нас след първите консултации. Освен това и означаването на наноматериалите и една специална проверка, е, която за нас беше особено важна и много настоявахме за нея. Така че е, по отношение на пускането на пазара на определени е, продукти, вече наистина можем така да се каже, да диференцираме нещата по-добре. Има абсолютно необходими изменения, други, които са много важни, но не спадат към първата категория и трети, които са така, с не толкова приоритетно значение. При всички положения въпросът е не да спорим за имена, да кажем за обозначение и така нататък, а да говорим по същество и да постигнем едно и също. Иначе има дребни технически разминавания в това отношение. Важно е при всички положения да осъзнаем, че за момента тази обща позиция поради кратките срокове, поради така, необходимостта от постигане на политическо съгласие, на политически договорености, все още включва доста текстове, които подлежат на допълнителна обработка, които трябва да се формулират по-точно, по-ясно, е, трябва да се доуправят. Е, е, в някои случаи липсват някои обяснения. Към измененията, които се внасят, трябва да се включи и съответната обосновка. Това се отнася естествено и до моите изменения. Много важно за мен беше да прокараме линията за делегираните актове и за правилниците за прилагане на директивата, на регламента. Съветът се опитва да ограничи компетенциите на парламента. 8А и е, текстовете, които се отнасят до е, таксите, са много важни и аз тук ще настоявам парламентът да продължи да бъде страна по тези процедури. Е, естествено, че е, само в е, един от списъците, в едно от приложенията могат да се изброят редица продукти, за които ние се споразумяхме тук в парламента, а не на много места. Важно е естествено това изброяване, това включване в някакъв каталог да става по съвсем ясно определени критерии, които да са основа за регистриране, за разрешаване на тези продукти и за пускане на пазара. Така че в приложението на регламента трябва да се включат не само съответните продукти, но и активните вещества, които са използвани за изготвянето на тези биопродукти, на биоцидите. Това е основното ни искане. Има и случаи, които са предмет на изключване, които са от сферата на националните компетенции Общата позиция обаче предвижда едно двустепенно пускане на пазара, е, което трябва да се разшири. Е, първата степен е всъщност, така да се каже, само в теоретично отношение. Това са е, продукти, които не са били е, готови, не са били в е, пазарна форма и фаза е, при пускането в действие на съответния регламент. Също времено съветът отказва така, разрешителни режими за една категория продукти, които според нас пък задължително изискват такъв разрешителен режим. Необходимо е освен това да се е, предвидят и е, альтернативни на биоцидите продукти. Е, такива, които са щадящи за човека и за околната среда. И в този случай аз ще настоявам да запазим двустепенната система, но същевременно да а, включим в а, така, разрешените и препоръчителните групи а, продуктите, които са преминали и са издържали успешно проверката, която се предвижда за биоцидите като изключим а, от тази проверка а, една определена категория с определени активни вещества. При пускането на пазара на продуктите, естествено, трябва да се определят и да се очертаят съвсем ясно отговорностите, задълженията на производителите, на съответните компетентни органи, които ще отговарят за разрешаването на продуктите. В този случай ние ще е, уеднаквим практиката в държавите членки. Това е абсолютно необходимо и за това е, държим много на делегираните актове. Пазара на биоцидните продукти е малък пазар и би трябвало при всички положения да е, ограничим разходите. В никакъв случай не можем да допуснем е, производителите на биоциди е, и разпространението, пускането на пазара да се ограничи до малки територии. Това не е в интерес на никого. Съветът не прие нашите предложения за употребата на биоцидите, за информирането на потребителите, за определени рискове, инструкциите за това как точно да се борави с даден продукт, да кажем с средствата за растителна защита, при нас се държи особено много, имам предвид моята страна Германия, на точните инструкции, на означаването, на етикетирането. Когато има външно биоцидно действие, това трябва да бъде обозначено на етикета, когато в крайна сметка крайният продукт не е биоцид, да кажем, книга, но хартията в тази книга, да кажем, е била обработвана с олово, е, съдържащо е, биоциди, е, трябва при всички положения отново да се предвиди съответната информация за крайния потребител. До този момент не сме се споразумяли все още, но в крайна сметка мисля, че целта на всички нас е една и съща и може би ни трябва малко повече време, за да изясним кой какво точно цели и какво иска внасяйки някакви изменения. Комисията вече се опита да определи именно тези изменения, които са абсолютно необходими. При първо четене ние естествено много бързахме, но свършихме работата си в кратките срокове добре и с много отговорност. Също времено бяхме и много целенасочени и се ограничавахме до абсолютно необходимото, защото не желаехме да разводняваме нещата. Сега, по отношение на новите храни и е, регламента за новите храни, знаете, че там има проблеми. До края на годината съвета е, смята, че нещата трябва да се представят вече в новата версия. Комисията ще ни информира в момента, в който дефиницията вече е уточнена и за съдържанието на тази дефиниция. Скъпи колеги, още нещо искам да ви кажа. Сега не знае защо съветът нещо обърка номерацията на отделните параграфи, защо в момента трябва да се борим и с тази допълнителна техническа трудност, а именно новата номерация още повече, че става дума за един пакет от е, разпоредби, от е, актове. Естествено, че това допълнително объркване е, затруднява и забавя работата ни, но все пак съм оптимист и се надявам, че при второ четене ще успеем да постигнем по-висока степен на съгласие. Председателят благодаря на Криста Лас за представенето на измененията. Е, за второ четене. И отново се сблъскваме с проблема, който установихме и при отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Е, какво искаме? Европейско уреждане на въпроса, хармонизация в рамките на Европейския съюз или 27 национални решения? Е, ако държавите дърпат към себе си и всеки иска да си остане на собствената дефиниция и в рамките на собствения разрешителен режим, ще бъде много трудно да постигнем европейско решение, но аз все пак се надявам, че разумът ще наделее. В залата има двама докладчици в сянка. Чудесно, Дан Йорген се е първият, мисля, който се обади. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на госпожа Клас за добрия текст. Той наистина съдържа доста добри формулировки. Уводните и думи също бяха много добри. Благодаря на госпожа Клас, най-вече за това, че изтъкна колко е важно да се приеме директива, в която да е залегнал единен подход към биоцидите. Това е много важно и за моята политическа група. Радвам се, че сме на, една, на едно становище относно необходимостта от единен подход – трябва да следваме тази своя позиция неотклонно. По отношение на опитите върху животни, трябва да се намерят в максимален размер възможности за заместване, без да се поставят на карта стандартите за безопасност. Госпожа Клас даде възможност на докладчиците в Сянка да изразят становище по тази тема. Бяха внесени и съответните изменения, така че в крайна сметка постигнахме един много добър текст. Много ясно трябва да заявя и следното. Не бива да приемаме урязване на правомощията на парламента чрез актове за прилагане. Твърдо сме решени да се придържаме към това си становище. Понякога почти човек остава с впечатлението, че съветът нарочно предлага разни неща, от които след това лесно може да се откаже, просто за да не изглежда глупаво по време на преговорите. Но в случая съветът трябва да знае, че твърдо се придържаме към тази си позиция. В други области смятаме, че текстът на госпожа Клас може в известен смисъл да бъде коригиран. Ще ги изложа съвсем накратко. Първо, критериите за изключване. Те не са достатъчни трябва да се включат и ендокринните вещества. Изключенията от тези критерии трябва да са много рестриктивни. Ако се стигне до изключения, то трябва да има план за заместване. Съгласен съм с председателя Йолайнен, че се нуждаем от общо европейско решение – Трябва да приложим Общоевропейски подход, така че едно взето на централно равнище решение да е приложимо към всички държави. Трябва да е възможно на основата на едно такова решение определени биоциди да бъдат забранени във всички държави членки. Отдавна Европейският парламент се бори за това. Успяхме да го постигнем по отношение на пестицидите. И моята група е твърдо решена, че трябва да постигнем такова решение и по отношение на биоцидите. за наноматериалите. Трябва да ги разгледаме отделно. Ще очаквам и становището на комисията. Трябва да предвидим отделен достъп. По отношение на приложното поле – дали то трябва да включва вещества, които първоначално са съдържали биоциди или не. Да вземем за пример мрежи против комари. Те ли попадат в обхвата на директивата, ако са съдържали първоначално биоциди? Трябва да изслушаме също така и становището на Европейската агенция по химикалите, тъй като те също вършат чудесна работа. Благодаря. Благодаря на Дан Йоргенсен. Корин Люпаш. Благодаря, господин председателя. До голяма степен съм съгласна с казаното от колегата. Благодаря и на докладчицата за всички вложени усилия в доклада. Виждам, че баланса, който постигнахме на първо четене, е далечен роднина на това, което виждаме в сегашния материал по отношение на устойчивите стойности. Да, съгласна съм с докладчика по този въпрос. Но, що се отнася до критериите за изключване? Мисля, че ние сме далече от целта. Мисля, че трябва да има минимални правила. Дефиницията на съвета е твърде рестриктивна. А нашата дефиниция беше по-добра при първо четене. 2.1. Позицията, която постигнахме на първо четене, беше по-конкретно свързано с малкия риск, пренебрежимо малкия риск – А именно, най-напред е, да измислим някакъв текст, а след това да имаме вариант, с който да го заместим. Мисля, че трябва да възстановим позицията на НП на първо четене в нашето предложение, когато става въпрос за невротек, е, невротоксични ефекти или имунотоксични ефекти ни. Със сигурност трябва да укрепим позицията, поне така както е предложено от съвета. Що се отнася до наноматериалите, съгласна съм с госпожа Клас, която, е, дефиницията, която тя предлага. А, съветът предлага дефиниция, която може да бъде излечена от дефиницията на комисията сега не зная дали можем да позволим комисията да приложи общо това правило. Те имат самите предложения да променят дефиницията за наноматериалите, имат роля, която трябва да изиграят и по отношение на прозрачността. Според мен, трябва да видим какво ще е въздействието върху околната среда от това законодателство. Трябва да има съобщение по отношение забраните и продуктите. Всичко това трябва да бъде публикувано. Що се отнася до механизма за разрешителните? Предложеното от системата до, от съвета е доста приемливо до 2017 година със съответните промени там, където това е необходимо. Разбира се. Е, интересен е въпросът свързан с е, издаването на разрешение. Механизма трябва да е, е гъвкав, но по отношение на изпълнението има доста объркващи неща, например приложение едно. Много други вещества могат да бъдат включени, но тук има един проблем. Съветът включва в приложение едно вещество, без да знае каква е базата, която е използвана, т.е. няма яснота относно приложените критерии защо изобщо са нужни критерии, ако така или иначе ще бъдат включени веществата там? а разрешенията за вещества, а не за продукти. Дали това е практично? Искам да чуя становището на комисията по този въпрос. Разбира се, бих е, искал да чуя и мнението на докладчика. Благодаря. Корин Лепаш има думата. Ела, е, она Юка Маймер. Uh, Съществува а, вече позицията на директор. Интересно ще бъде да чуем какво ще бъде общо мнението по изказаните въпроси. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Аз съм директор наистина на регулатора. И по отношение на подготовката на бъдещото действие на регламента за биоцидите, е, помолиха ме да присъствам именно днес е, за това обсъждане. Благодаря за участието в този дебат. Това е много важен мандат и сериозно гледаме на подготовката. Надявам се, че техническата и експертната информация винаги ще бъдат важни в контекста на вашите дебати. Що се отнася до а, агенцията по химикалите, която представлявам, разбира се, има изключително важно а, значение а, във връзка с регламента, който обсъждаме, а именно разглеждането, разликата между биоцидите и РИЧ по отношение на финансирането. Ще трябва финансирането да бъде предоставено и отчитано по-отделно, което означава, че тези нови правила ще засегнат и таксите и субсидиите. ще бъде необходимо да се направи отделно а, финансово извлечение на операциите преди да стартират новия регламент. Отбелязваме освен това, че са необходими да се направят много малки технически корекции, които могат да имат много голямо въздействие върху процесите. От тази гледна точка горещо приветстваме техническите изменения, предложени от докладчика, които са насочени към улесняване на практическото изпълнение на регламента. Тъй като няма конкретни въпроси зададени към нашата агенция, ще се спра на някои по-общи въпроси. По отношение а, приложното поле на разрешителното. Ние приветстваме разширението на ролята на агенцията, както и нашите отговорности. За да може процесът да бъде успешен, трябва да имаме предвид няколко фактора, а именно текста трябва да бъде издържан и ясен, а системата не би трябвало да бъде прекалено осложнена. Това предложение в този смисъл е приемливо трябва да има ресурси за нашата агенция, за да можем да предоставяме новите ни разписани услуги. Както казах, малките промени могат да доведат до големи последствия, които да бъдат положителни, а освен това трябва да направим нови финансови разчети. Може би най-важният проблем във връзка с този аспект на общностното разрешение – и приложното му поле е разширяването му, което е нов процес на европейско ниво, въпреки че има опит на национално ниво при издаването на разрешителни, това ново европейско ниво е едно предизвикателство както в технически, така и научен смисъл. Много важно е да гарантираме изграждане на капацитета. Това трябва да бъде отделна фаза. Нашият е, опит, разбира се, с РИЧ ще бъде много полезен в този смисъл, защото ние там имахме също подобна фаза, която трябваше да осъществим. Важно е да има прогресивно разширяване на приложното поле а също така да се отчита и увеличаването на обема дейност, който ще се извършва, така че е необходимо да има предсказуем брой заявления, които ще бъдат внасени, за да могат те съответно да бъдат разпределени и обработвани успешно. Отбелязваме дискусията за а, изпит, изпитванията с животни. Основният принцип е ясен. Е, те трябва да се провеждат само когато са абсолютно необходими. Това е залегнало и в сегашното предложение, както беше и в РИЧ. По същия начин стоят нещата и по отношение на биоцидите. Трябва да се предостави качествена научна информация, да се направи оценка на сигурността и да се избягва ненужни опити с животни. Това е част от нашата ежедневна дейност и винаги предоставяме съвети на промишлеността как най-добре да се извършват тези процеси, да се извършва синергии. Господин председателю, ще спра до тук и съм на ваше разположение за други въпроси. Благодаря. Danke, Herr ähm, Благодаря. Много е радващо това, че е, Агенцията за химикалите се отнася положително към промените по отношение на биоцидите Ресурсите по отношение на финанси, персонал и така нататък, които вие засегнахте, естествено трябва да бъдат гарантирани и Европейския парламент ще се ангажира с тази задача. Патрик Мърфи от Генерална дирекция околна среда е тук и ще представи становището на своята генерална дирекция от името на комисията. Благодаря. Искам да подчертая най-напред, че това досие е приоритетно за комисията. Много важен клас химически продукти, така че е необходимо съответно да се усъвремени законодателството за него максимално бързо. Надяваме се, че ще можем да направим всичко, за да подкрепим споразумението на второ четене. А също така много се радвам, че различните текстове и позиции успяха да се слеят и обработят съвместно през последните месеци. Окончателният текст на съвета е значително по-добър вариант от предложеното от комисията. Вече повече от 50% от предложенията на парламента са включени в материала на съвета и комисията. В резултат на това текстът стана по-силен и по-убедителен. Освен това, искам също да кажа, както и колегата от ЕКА, че са засегнати не само от основните политически а, въпроси, но е их прехвърлен мост между позициите на съвета и парламента. Много технически проблеми бяха решени и в текста от 250 страници а, това наистина е много важно, ако можем да постигнем максимално разбираем точен и изпълним текст, защото в крайна сметка най-важното е неговото прилагане и изпълнение. Знаете, че комисията през средата на август прие своето официално съобщение относно а, позицията на съвета. На 11 август бе прието становището на комисията и след това своевременно предадено на съвета и парламента. Кои са основните аспекти? от това съобщение. Първо, по отношение делегирани срещу, актове срещу актове за изпълнение, искам да привлека вниманието ви към два аспекта. Първо, по отношение активните вещества, които наистина е, е, попадат по смисъла на делегираните актове и също по отношение на вторичното законодателство за таксите. Първоначално това беше предложение на комисията да попаднат делегираните, а сега е акт за изпълнение. Бихме предпочели обаче да остане в рамките на делегираните. По отношение на датата за прилагане – това може да е технически погледнато дребен въпрос, но според нашите изчисления този пакет вероятно ще влезе в сила след всичките писмени преводи, ако постигнем съгласие на второ четене по средата на 2012 година но датата за прилагане се е, счита за 1 януари 2013. Колегата ми от агенцията каза, че е много важно е, как точно ще бъде разгледан въпроса за приложимостта на документа, дали ще има официално приемане на текста много е важно всичко това да протече е, много гладко, защото иначе агенцията до средата на 2013 или дори по-късно няма да има достъп до финансиране и да се подготви за изпълнение на текста. Следователно, ние предлагаме в нашето съобщение датата да бъде отложена до 2013 година, септември, за да може ЕКА да може да набере необходимия персонал, да разработи информационно-технологичните системи, за да може, като дойде финансирането, да, да стартира дейността си. В резултат на това съобщение на комисията, а, знаете, че комисията винаги е а, излагала своето а, позиционно становище относно многото предложение за изменение, имайки предвид собствените ресурси, които трябва да бъдат използвани. Искам да отчета, че сега има много промени в съвета на в текста на съвета. Те отразяват доста голям процент от предложенията на парламента и по този смисъл се разширява приложното поле а, засягащи различни аспекти с дейността на АЕКА. Повече работа се очаква от тях да извършат по отношение с поделяне на данните, въпросите свързани с конфиденциалност и много други. Това означава, че ние трябва да включим към нашето съобщение и ревизирания вариант на финансовото извлечение – както и нашето становище относно ресурсите, с които ние мислим, че агенцията би трябвало да разполага и това има съответно значение за европейската субсидия и която агенцията ще получи. Ще видите, че е необходимо да се планира много голяма първоначална инвестиция в началото на процеса, за да могат да бъдат извършени действията както следва. Още няколко бележки искам да споделя с вас по отношение на казаното от депутатите. По отношение на наноматериалите. Комисията мисли, че трябва да има а, предложение за уточняване на дефиницията. Това се очаква да се случи всеки момент по отношение, а, когато казвам на предстои, в рамките на няколко седмици се очаква този текст да бъде подготвен. Ще видите препоръките ни и се надяваме, че то ще бъде подходящо според вас и ще бъде приемливо. По отношение на посочените членове, от публикуването на текста на съвета много тревоги бяха споделени основно от промишлеността относно а, приложното поле на членовете. Въпросът е дали и двете институции, опитвайки се да гарантират, че потребителите са предупредени, че може да има биоциди в продуктите, може би възниква тревога, че разпоредбите са стигнали твърде далеч и няма съразмерност на ситуацията. И всеки а, е, продукт, например книги, а, е, вестници, които се появяват на пазара или пък е, най-различни порцеланови или други изделия, трябва, а, които понякога са третирани с биоциди, трябва да бъдат а, посочвани като такива. Идеята беше че когато има канапета или други мебели, третирани с биоциди, могат да предизвикат някаква реакция а, сред чувствителни хора, следователно трябва да бъде уточнено това в етикетите. Но има милиони продукти, които попадат под обхвата на този регламент и сега и те трябва да бъдат етикетирани. Много е важно да се постигне баланс, така че в крайна сметка потребителите да получат необходимата им информация, но пък да не се включат милиони допълнителни продукти, за които няма да има нужда да има такова уточнение в етикетите. По отношение на устойчивата употреба, ние лансираме тази употреба за биоцидите. Това е важен въпрос. Е, обаче, тревожим се, че какво ще трябва да направи както агенцията, комисията и съвета през следващите пет години по отношение изпълнението на този, това ново законодателство? Нужно е да се направи нова процедура за преглед на продуктите, на биоцидите, например. Освен това, около 30 отделни вторични подзаконови акта ще трябва да бъдат разгледани. притеснявани факта, че трябва да се почне да се работи по отношение на устойчивата употреба. Това поне за нас е приоритет през следващите 3-4-5 години. Но се чудим – имайки предвид всичките тези допълнителни дейности, свързани с изпълнение на регламента, какво ще се случи с най-важното в нашия приоритетен списък. На последно място, тревожим се, разбира се, за а, животните, е, здравето на животните и Целта е отново да се постигне баланс между защитата на хората, околната среда, но и минимализиране опитите с животни. Когато това е възможно. Благодаря ви. Зная, че говорих дълно, дълго. Благодаря ви. Благодаря. Господин Мърфи. Сега ще имам удоволствието да изслушаме съвета. Председателя на работната група в съвета е при нас и той ще сподели своите идеи. E, Благодаря, господин председател. Поздравявам много сърдечно всички участници в този дебат. Бих е, желала да благодаря за поканата, за участие в е, заседанието. Благодаря ви за това, че сте включили темата за този регламент в дневния ред. Регламентът е много важен за е, полското председателство и е включен в нашите приоритети. Позволете ми да благодаря и на докладчика, госпожа Криста Клас. за това, че е своевременно на един много ранен етап започна да работи по темата, така че е, съветът е, имаше възможност да реагира. А също времено става дума за едно много сложно досие. От две години се работи по това досие в е, съвета. В Европейския парламент също е, е извършена много работа. Също времено още много работа ни предстои. И за това е много важно да се подготвим за това, което предстои. Ограничено е времето, с което разполагаме. Това е, ограничение във времето ще е, тегне над главите ни през цялото време и затова е изключително важно да се концентрираме върху най-важните елементи на регламента. Полското председателство настоятелно ви моли да го направите. Радвам се, че имах възможност да присъствам на този дебат и да чуя забележките на изказалите се. Ще се спра на някои от коментарите, но много ви моля, не забравяйте, че все още нямаме мандат. По тази причина мога да се спра само ня... някои отделни елементи. Госпожа Клас говори за свързването с други правни актове и за вътрешната последователност, така да се каже, на текста, включително и на текста на съвета – Техническите изменения са посветени именно на тази цел. Затова ние много внимателно сме ги разгледали. Разгледали сме всички изменения, които се отнасят е, до технически елементи. Те са е, в по-голямата си част много полезни и могат да подобрят текста като цяло. Що се отнася до европейското разрешително, мисля, че това е, е един от централните моменти в този регламент. Вярваме, че подходът на съвета е разумен и балансиран и отчита всички тези елементи, подчертани и от е, директора на Агенцията за химикалите ЕХА. Става дума за новата роля, за новите задачи на агенцията, които естествено трябва да бъдат отчетени, е, както и за възможностите й да е, работи по новия регламент. Що се отнася до процедурата, делегираните актове и актовете за изпълнение, Тя е очевидно важна за парламента, бе подчертана специално. Съветът в никакъв случай не желая да ограничава компетенциите, правомощията на Европейския парламент. Съветът се опира в работата си и в предложенията си на много задълбочени и детайлни научни анализи. Смятаме, че определени елементи зависят е, най-вече от прилагането им и затова са ни необходими и съответните процедури, в които ще се включат и експерти от е, държавите членки. Именно по този път смятаме, че ще се взимат правилните решения. А що се отнася до продуктите, третирани с биоциди, вие засегнахте тази тема. Ще напомня, че ни е необходимо решение, което да е разумно от гледна точка на практиката, което да е безопасно, да е сигурно и също времено да се съпровожда от едно уравновесено предложение за обозначаването на тези продукти. Ще се спра и на темата наноматериали. Европейската комисия всъщност поясни всичко по този въпрос. Очакваме с нетърпение резултата от действията на комисията. Ще добавя още нещо, което се отнася до делегирани актове и актове за изпълнение. Това ще бъде очевидно предмет на бъдещи дискусии, но нека в тази връзка да насоча вниманието ви към приложение 6 Става дума за процедура за съвместно взимане на решения. Това е предложение на Европейския парламент от първо четене, а именно да се делегират съответните правомощия на Европейската комисия. В приложение 6 става дума за много важни елементи на този регламент за общите принципи е, на оценка, на документиране на биоцидите. Що се отнася до устойчивото е, прилагане на биоцидите, на регламента за биоцидите, господин е, Йоргенсен засегна темата то мисля, че по тези въпроси ще трябва да продължим дискусиите и анализите. Но по отношение на биоцидите, това държа да отбележа, а, нещата са много по-сложни, отколкото при а, средствата за растителна защита. Има 22 категории и очевидно каталогизирането на всички активни вещества ще продължи до 2020 година, като ще е, трябва да се вземат предвид различни сценарии при определянето на активните вещества и продуктите е, по тези 22 категории. В никакъв случай е, няма да действаме по пътя на аналогията. В това можете да бъдете сигурни но разумен подход е необходим. Това са според мен най-важните елементи в регламента. Времето напира. Трябва, естествено, да продължим работата по един много концентриран а, начин, след като от две години се работи по темата. Да, председателят, ние работим бързо. Ето, както виждате, предстои второ четене, така че сега ще дам думата на докладчика, госпожа Клас. Господин председател, много неща трябва все още да се обсъдят. Е, ние обсъдихме и една голяма част от важните елементи. Естествено, че и а, е, комисията а, е, и агенцията и съветът а, е, би трябвало да според мен да настояват за един европейски подход по същия начин, както при пестицидите, при средствата за растителна защита. А, малко съм разочарована в това отношение. Не Струва ми се, че става дума за едно противоречие, което говорим за това, че ще предоставим съответните национални правомощия, след това вече ще говорим и за, така да се каже, европейския подход към темата и за някакво европейско решение. Очаквахте да се каже, да всички да кажем, да, добре, нека да намерим европейското решение, нека да търсим европейския вариант за признаване, за пускане в, на пазара, за разрешаване на съответните вещества и продукти. Мисля, че трябва да помислим още веднъж по този въпрос и да се опитаме да дефинираме съвсем точно нещата. Ние не само желаем да регламентираме биоцидите, ние трябва да направим това. И то не само всичко това, което е биоциден продукт, но и всичко това, което по някакъв начин е било третирано с биоциди, е било в е, е, допир с е, биоциди, защото е, алергиите, реакциите е, сред потребителите, да кажем на бутуши или на нещо друго, което не е биоциден продукт, не е било третирано с биоцид, е, вече са на лице и се наблюдават. Трябва да потърсим е, тази дефиниция, която ще ни даде е, гаранции за безопасност. Да, на колегата Йоргенсън ще кажа, да, ние настояваме за европейско решение, но същевременно и държавите членки трябва да се съгласят с нас. Трябва да видим и какви ще бъдат мерките вече на национално равнище, естествено, в контекста на едно общо европейско решение. Какви ще бъдат критериите за изключване, какви ще бъдат именно тези изключения, които ще допуснем, какви ще бъдат разпоредбите и мерките по отношение и на альтернативните вещества и продукти, които се окачествяват като заместители. Да, и когато говорим за групирането, за каталогизирането на веществата и на продуктите, трябва да потърсим съвсем точни критерии. Вие знаете, че една голяма част от е, тези продукти и вещества, за съжаление, много трудно се поддават на точно измерване и определяне. И по тази причина, е, очевидно, ще се налагат е, изпитания с животни, но а, при определени условия, а, само в изключителни случаи и така нататък. Разбира много добре искането на Агенцията за химикалите, правен текст, който да бъде много ясен, много разбираем, а, а, лесен за прилагане. А, стараем се, осъзнаваме необходимостта именно от а, документ, който лесно ще се прилага. А, и ще бъде ясен и разбираем за всички, но естествено непрекъснато се сблъскваме с нови и с нови проблеми. И сега отново се стигаме и до въпроса за разходите. Разходите за производителите на биоциди в случаите, в които те е, поискат е, разрешаване на техния продукт, пускане на пазара, е, е, в никакъв случай не бива да допускаме тези разходи да растат е, неограничено. Е, естествено, че по отношение на пестициди, на химикали и така нататък става дума за един по-голям пазар, един пазар, в който се реализират и много приходи. Ние тук е, говорим е, в случая все пак за едни продукти с е, по-ниска степен на риск и съответно за по-низки разходи във връзка с разрешителния режим. Надявам се, че ще го постигнем. Вие знаете как работим тук в парламента. Много често се налага в писмен форма да разменяме мнения, становища, така че отново се обръщам към колегите. Много ви моля, използвате е, именно писмената кореспонденция, е, кореспонденцията като начин да уреждаме една голяма част от въпросите. Сроковете са много-много кратки и трябва да използваме действително всички начини за комуникация. Е, господин председател, е, вие сега ще съобщите и сроковете за внасяне на измененията. Радвам се от сега и се надявам да получим е, хубави изменения. Да, 12 септември, 18 часа, казва председателят, е крайният срок за внасяне на измененията. След това през октомври е, ще разглеждаме тези изменения и е, какво друго още да ви съобща на 12 септември в Страсбург е, в 19.15 следващото заседание. Желая ви е, приятни дни. Следващата среща е в Страсбург.